Thank you. Can we uh, start? We've already had a break. Благодаря ви. Можем да започваме. Госпожа Омароите, ако обичате, седнете по-бързичко, защото трябва да свършиме до 9.55 този дебат в 9.55 точно трябва да приключим с тази точка, така че госпожо Маройте, ако обичате, можете ли да ни говорите за устойчив и сигурна пенсионна система в Европа? А, имахме а, посещение от а, холандски министър и за това, който тук що назначан в 9 часа. Сега разбирам, че скъпия Чаба е бил много чевръст, повече отколкото очаквах. Ще говоря холандски. Госпожо председател, ние с докладчиците в Сянка свършихме отлична работа. И още от самото начало Моят стремеж беше да постигнем споразумение в комисията, защото съм убедена, че бюджета в областта на пенсионното осигуряване е важен не само за днешния ден, а и за бъдеще и зелената книга цели да гарантира създаването на една сигурна, устойчива система, приспособена към всеки европейски гражданин. Работихме по съвсем прозрачен начин. Всеки път, когато бяха предлагани и изменени, аз ги разглеждах и се опитвах да и разработя компромисни текстове, с кои, които обсъжда с докладчиците в сянка, на които благодаря. В крайна сметка резултатът от всички предложения е пред вас. Има две точки, по-скоро три точки, където се събират проблемите. Първият е пакта за стабилност и растеж, в който са включени и пенсиите. Искаме да разберем до каква степен те се отчитат и по тази причина миналата седмица, тъй като не се споразумяхме напълно, помолихме представител на комисията от ТЕКФИН да ни обясни как стоят нещата. Той изясни ситуацията. Пенсиите се отчитат в пакта за растещ и стабилност, но не знаем и не, не става ясно по какъв начин. Втори пункт, по който няма споразумение и тук имам тук ще кажа личното си мнение, надявам се то да не е много различно от това на другите. Колеги, от момента в който имаме ангажимент по първи стълб, този ангажимент или задължение трябва да има съответните последствия върху растежа и стабилността. Когато държавите членки осъществяват економии, защото отпускат е, някаква допълнителна пенсия, това означава, че дълга ще се увеличава. Ние мислим обаче, че е, спестяванията трябва да се компенсират. Така че в тази област остава проблем в е, член 5. Опитах се да дам общо приемливо решение. Имаме компромис Е и ще трябва да се допълнат още три параграфа или три члена. Според мен е малко... На мен се струва, че три параграфът е много, но ако това е решението и ако социалистическата група ги подкрепи, мисля, че можем да приемем. Аз лично нямам нищо против тях, но се боя, че няма да бъдат прияти. Освен това, по отношение на различните стълбове, в доклада се казва, че първият стълб, системата основана на солидарността, финансирана от държавата, ще е бъде основният. Но поради застаряването на населението, все по-малко млади внасят в тази задължителна пенсионна система. Броя на възрастните се увеличава и този стълб изпитва много силен натиск. По отношение на втория стълб, който проистича от договора между работодателя и работника. Отделят се пари. Това е допълнителното пенсионно осигуряване в Германия. Системата е различна от тази в другите страни. Третият стълб, също важен, има значение обаче само в държавите, където има достатъчно хора, които печелят достатъчно, за да спестяват. Тоест, този стълб, този принцип не може да се генерализира. И още нещо, госпожо председател, <clears throat> по което не сме постигнали споразумение. В доклада и в изложението на мотивите съобщавам, че е, проблемът с застаряването е сериозен, броят на възрастните хора се увеличава, увеличаването на продължителността на живота обаче се, е различно в различните държави членки. Например, в България и Румъния продължителността на живота е 68 години, а в Холандия за мъжете 79 и продължава да се увеличава. В зависимост от, т.е., както казах, от това къде живеете, има различна продължителност – на живота, а това се отчита в първия стълб и тук възниква проблемът. Някои от колегите ми твърдят, че не трябва да се отчита този факт и трябва просто хората които все още са в активна възраст, да продължат да работят. Т.е. работодателите да позволят на всички, които са в състояние, във форма да продължат да работят, докато се пенсионират. Това е първия приоритет. Вторият приоритет Поред мене не може да се осъществи, не може, както предложи госпожа Меркел, да има еднаква е, пенсионна възраст в Европа, защото продължителността на живота не е еднаква и трябва да видим по какъв начин да обвържем просто пенсионната възраст с е, е продължителността на живота, да, да се направи някакво уравнение, съответно, кое, което да се определя пенсионната възраст и се надявам, че колегите социалисти ще възприемат предложението ми. Това е текста на компромис С към параграф 18. това бяха всички проблеми, които исках да спомена и се надявам, от все сърце, че ще успеем да се споразумеем по един добър доклад, който да бъде общо приемлив за всички. Харкин, Марин Харкин, после Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчицата. Мисля, че тя е, е е взела <clears throat> всички мерки, защото да, да можем наистина да проследим и то с много голяма лекота един доклад, в който са внесени 438 изменения. Сега по компромис С. С. Какво означава развитие на междуотраслови и териториални фондове за трудещите се в малки и средни предприятия. Аз не мога да разбера какво се има предвид пред, под териториален фонд и по какъв начин е, трудещите се, се стават част от този фонд или се присъединяват към него. И към е, компромис ХАШ. Става дума за пенсиите на жените. Мисля, че наистина този компромис е отличен. Разбира се, а, има много различни мнения по въпроса, но аз лично а, подкрепям казаното от докладчика в компромис и първото изречение за да се, да се използват позитивни критерии за изчисление на е, е, пасите на жените. Мисля, че трябва да премахнем думата позитивни и положителни, защото в е, второто изречение се казва да се гарантира економическото независимост на жените и мъжете. Мисля, че просто тук е, има тази дума е излишна, има дублиране. Защо? но защото мисля, че самото изречение съвсем ясно изразява това, което иска да изрази и просто мисля, че трябва да зачеркнем тази дума, защото може да създаде някои недоразумения. Що се отнася до пенс... възрастта за пенсиониране, да, аз съм съгласна, че не можем да хармонизираме възрастта и че всичко зависи от продължителността на живота в отделните държави членки. И както казва доклад, докладчика, в пенсиите са включени в допълнителните схеми, но малко е трудно да видим по какъв и каква в параграф 9, например, на икон, там се казва, че е, пенсионните фондове трябва да се вземат е, предвид, е, когато се фиксират процедурите за борба с излишни, с дефицита. Мисля, че това изменение е малко странно, защото аз идвам от страна, в която ние не разполагаме с избор. Нашите Международния валутен фонд и ни задължава да използваме нашите пенсионни фондове в дадени срокове. Така че мисля, че предвид не, така нестабилната економическа ситуация е малко странно, но при всички случаи можем да подкрепим. Сега Томас Ман и след това господин Ори. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че заслужаваше си труда през последните седмици. Имаше работа с докладчиците в Сянка, също депутатите. На някои им бяха оттеглени а, измененията, за да се стигнем до компромис. Обсъждахме ги в нашата комисия, също и в комисията ЕКОН. В двете комисии си сътрудничахме по параграф 15. За това измененията от ЕКОН няма да бъдат включени в а, списъка, по който ще гласуваме но по тази тема можем още да говорим. Смятам за много важно, че се е стигнало до компромиси. Ясно е, че има различни системи в държавите членки. Постигнахме единство под този въпрос. В нашата комисия имахме и други събития, при които стана ясно, че характеристиките в отделните държави не могат да дадат до една европейска принудително въведена система. Ясно е, че трябва да има мобилност, с голяма сигурност социалните партньори ще участват в такива дискусии, както и държавите членки. Ангела Меркел правилно каза, че да няма единна пенсионна възраст, но трябва да стигнем до подобни системи, сходни системи. Разбира се, има някои проблеми, които могат да бъдат разбрани, когато се говори, че трябва да стигнем до минимален стандарт. Компромис Б на английски, например, следното. Ще се, се премахнат препятствията с трансграничната мобилност. Тоест ясно е, че субсидиарността тук има значение. Трансграничните а, функции също са важни. Относно въпроса, какво наричаме минимален стандарт? Това е лесно да се каже, но на практика как да се приложи? Възникват тогава въпроси. Смятам, че стигнахме до добра база. Благодарим на Рия. Обръщам внимание, че имаме доклад по собствена инициатива. По зелената книга работим. Това са важни дебати. Има изменения, по които трябва да гласуваме. Но трябва да имаме тогава и бялата книга на Европейския съюз. Това е тема, която е важна в държавите членки и се вижда какъв голям интерес има даже от наша страна. Това показват многото а, изменения при нас. Също в комисията ЕКОН има много изменения. Смятам, че при всички различия, които имаме, все пак някои от нас бяха готови да оттеглят своите изменения, за да стигнат ме до компромис. Сигурно по-късно, по-подробно ще разгледаме някои въпроси, стига да имаме достатъчно време и не бива да забравяме, че много съюзи, асоциации са загрижени. Те казват, голямо е темпото, което наложихте. И трябва да успокоиме малко темпото при бялата книга. Действително си заслужава да разберем, че заедно можем да се движим. Гъвковост мобилност да, но трябва да се вземе отношение какво и съществува в държавите членки, в отделните им партньори, социални партньори. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да започна там, където Томас Ман спря. И аз мятам, че се намираме на края на първата фаза на един дълъг дебат. Сега трябва да положим работа в бърз темп, за да можем да стигнем до някакви изводи по първия етап на този дебат. Обстоятелствата не бяха идеални, но работата беше стигна до успех и благодарим на Рия за положения труд. Имаше много предложения тъй като интерес е много голям по тази тема. От тези много предложения тя изготви компромисен текст. Аз не казвам, че този текст може да отговори на всички претенции. Естествено, при такава дефиниция не може всичко да бъде удовлетворително за всички. Ще има дебат, но постигнахме това, което беше възможно да бъде постигнато. По-късно, в рамките на политическите групи, в рамките на парламента и държавите членки ще се продължат разискванията, ще видим докъде ще стигнем. Смятам, че в НП можем да подкрепим, да подкрепим компромисния текст. Повечето изменения на НЕП бяха оттеглени, за да се стигне до този компромис. Как, относно Мариан Акин, каквото каза, не казвам, че съм съгласен е, по това, което е, е, комисията ЕКОН изложи по девете точки, но пенсионните системи са различни в отделните държави членки. В Унгария, например, ние трябваше да намалиме държавната задлъжнялост, но трябваше да проведем реформи. Това означава, че годишно 1,5 милиона евро трябваше да бъде извадена от касата на пенсионната система и тези пари трябваше да влезат в предприятията, които да работят с тях. Тоест имах, имаме една система, създадохме система, която не действително подкрепя стабилността и сега тази система се премахва в Унгария. И не е хубаво да бъдат съдени тези изменения. Ние се опитваме да намерим решение за настоящото положение. Реформите предстоят пред нас в Унгария и тези реформи, които по-настоящем вече започнахме, Надяваме се, че ще ни доведат до желаната цел. Както казах, има много различни пенсионни системи в отделните държави. Например, Ирландия е пример. Има и други държави членки, които имат кафе, кафе, които имат други предложения за решения. Така че трябва да сме много по-толерантни един с друг. Въпреки, че знам, че въпросът с пенсионирането е един спешност за решаване проблем, тъй като след 10-15 години ще ще трябва да осигуриме подходящи а, пенсии за следващото поколение. И затова сега трябва да стигнем до решение. Благодариме на Рия. И сега надявам се, че можем да подкрепиме доклада и да продължим разискването по-нататък. Благодаря господин Черт и госпожа Конилсон. Мерси. Travail qui n'est pas évident. Благодаря. съвсем не беше сигурно, че е, ще успеем да готвим такъв е, доклад, по който има толкова различни мнения, различна чувствителност вътре в рамките на политическите групи и представителите на различните държави. И искам да приветствам е, всичко, което успя да постигне Рия с волята да придаде на окончателния текст големи качества, четивност, яснота. Да, това е много важно за нашия престиж пред външния свят и е, желанието ни е, да доклада да има влияние върху ресорния комисар. Нали, това е нашата цел. По отношение на етапа, на който сме стигнали, мисля, че успехите са големи, имаме добри постижения. Достатъчно място се отдава на различните стълбове. Това проличава много по-добре в компромисите, отколкото в първоначалния текст. Различните системи за финансиране на пенсиите, солидарността, застаряването и така нататък. Втория стълб, който е реалност в държавите членки в една или друга степен, мисля, че трябва да засилваме ролята му в съгласувано с социалните партньори, което е отразено в компромисите. Третия стъп, който също трябва да бъде споменат, но по различен начин от другите два, защото той не е основен, основен начин на финансиране на пенсиите, Тоест, е, трябва да се спомене, защото всички, които имат достатъчно спестяване, достатъчно средства, също могат да бъдат включени като евентуален източник за финансиране на пенсиите. Това по отношение на мястото на отделните стълбове. Исках да се спра също на параграф 5, един доста труден параграф – по който сме имали няколко срещи и дискусии и в последната формулировка компромисният текст ми се струва приемлив. Бих обаче добавил един елемент. Добавката на параграфите от економическата комисия не ми се струва да допринасят за яснотата на текста, но там се разбира се, теста от правомощията на економическата комисия. Според мен нашия текст беше предостатъчен и добавените от економическата комисия параграфи не допринасят за яснотата. Трябва да се зачита също така спецификата на пенсионните системи в различните държави. Всички сме съгласни, че трябва да засилим трансграничния характер на пазара на труда, но а, а, от друга страна е, има големи различия и трябва да помирим двете позиции. По отношение на пенсионната възраст. Аз винаги съм бил резервиран към увеличаването на а, пенсионната възраст и приоритета на реалната възраст, до която се работи. Тоест възрастта по закон и реалната възраст на пенсиониране когато това се обвърже с продължителността на живота, още, това, още повече в, в мене и в моята група буди резерви. Но в компромиса се примахва понятието автоматично обвързане на пенсионната възраст по закон с продължителността на живота и се споменава, че във всяка държава членка, в зависимост от специфичните обстоятелства, ще се води целенасочена дискусия с участието на социалните партньори. Тоест, това е един текст, който остава една вратичка за дебат. Не може да се отрече, че в някои държави членки по-настоящем по съществува дебат И мисля, че текста с тези промени е отговаря на нашите тревоги по, по отношение на първоначалния текст. Като ви казах, има много изменения, тъй като в различните политически групи има различно виждане, но компромисите са наистина балансирани. И аз ще помоля моята група да подкрепи всички компромисни текстове и да не подкрепя изменения, които сме внесли ние, които ми се струват по правило добри, но които ще а, попречат за приемането на компромисите, защото компромиси какво означава? Всеки да направи крачка към другия. Това е един обобщен вариант на предложението от едната или от другата или от третата страна и затова, тъй като не искаме да попречим на приемането на компромисите, моля всички колеги, като и аз самия, всеки да отегли своите изменения в полза на компромисите, защото наистина не ми се ще да попречим за приемането на компромисите. Разбира се, има изменения, които не пречат на компромисите и които ще подкрепим. Това е за сега. Това са моите бележки. Благодаря. Имаме много малко време, така че ви моля да бъдете много-много кратки. Госпожа Котюмцен и това госпожа Фрера. Много уважавам докладчика, благодаря за компромисите, които наистина можем да приемеме, въпреки че доклада е много сложен и темата е много сложно, но две неща според, според мен са така малко парадоксални. Под, подчертава се субсидиарността и въз, възможност и връзката. От една страна държ, държавите членки да реформират пенсионните си системи, да ги превърнат в устойчиви, но да свържат всичко това с борбата с бедността. Държавите членки трябва да могат сами да избират как да го направят. И колкото, колкото и да е добре формулирано, мисля, че не се набляга достатъчно на връзката между пенсионната възраст и продължителността на живота. Значи това е пак за субсидиарността. И второ, а, предизвика, пред, предизвикателството, пред което са изправени държавите членки, да осигурят достойни пенсии, т.е трябва да има достатъчно предпазни мерки и мерки, които да не позволяват пенсиите да не са в съответствие с тези цели, които сме си поставили. Госпожа Фигарейдо. Благодаря. При един такъв доклад е ясно, че докладчицата е извършила огромна работа. Относно крайния крайният баланс, така да се каже, във връзка с измененията и компромисите, трябва да се каже, че в някои случаи компромисните текстове подобряват доклада. Има някои, които ние можем да приемем. Но има редица други, където, за които не можем да кажем това. Три важни неща. Първо, първия стълб за нас е основен въпрос а, при всяка пенсионна реформа. Трябва да остане публична и солидарна и естествено необходима е по-голяма заетост. Големите проблеми, които имаме тук, са свързани с голямата безработица. Погледнете младежката безработица. 20 до 40% от младежта е безработна. Естествено, това ще има отрицателни последствия върху пенсионните системи. Първата защитна линия за социалната сигурност е в това да създадем работни места. Точно най-важното е за младеща, за идващото поколение. Това е съществен въпрос. Ние не, също не сме за това във всички държави членки да, да има една и съща пенсионна система, тъй като в тях има различия. Но не смятаме, че автоматично трябва да погледнем първо продължителността на живот и тогава да определим пенсионната възраст. В моята държава, например, ние губиме от тези реформи, така или иначе. До 40% от пенсионерите в следващите години ще живеят по-лошо естествено, че не желаят да върват по този път. Така че ние сме против такава линия. В Португалия защитаваме тази позиция, тук също. И накрая. Трябва да се борим с бедността. За тази цел са ни нужни поне минимални реформи, за да може всеки да живее достойно включително и пенсионните. За нещастие, статистиката показва, че в много държави членки, също и в Португалия, много пенсионери, особено жените пенсионерки, живеят на практика в голяма бедност. Тъй като минималните пенсии, които се плащат, не позволяват, повтарям, не позволяват да преживяват. В Португалия, например, минималната пенсия за жени. Не достига и половината от границата на бедността. 200 евро на месец в Португалия се плащат на някои жени пенсионерки. 200 евро на месец е ясно, че тези, тези жени пенсионерки живеят в голяма бедност. Това е въпрос, който трябва да бъде взет предвид, който не е достатъчно добре застъпен според мен е в доклада. Борбата срещу бедността в различните държави членки. Това са основните неща, които ни карат да направиме предложения и ние също сме за друга визия. Борба срещу бедността. Борба за заетост, особено заетост в новите поколения и борба за една достойна, адекватна пенсия за хората. Благодаря, господин, господин, госпожа Георги. Ще бъда много кратка. Първо искам да кажа благодаря на докладчика за открития начин, по който прие всички е, промени. Аз не мога да произнеса името и както трябва. Е, сега, от името а, моята група искам да, да подчертая, че ние настояваме много на а, принципа на субсидиарност. Националните прерогативи националните прерогативи е да се изберат начините по, за формиране на фондовете. Е, бих искала също така да спомена три пункта, по които имаме известни съмнения. Първо става дума за компромис и ако наистина направим това, което каза госпожа а, а, докладчика, ще можем да го направим. Компромис Жи. Тук не са под а, не, не, не, не са е, зададени минималните нива, но също времено се казва, че критериите за установяване на е, минималните прагове ще бъдат определени от, ком, от комисията и това не може да бъде подкрепено от нас. И В за новите показатели. Мисля, че от 2001 година имаме някакви а, е, така, някакво споразумение и сме се обединили около едни показатели. Аз не виждам защо трябва да бъдат променени показателите и защо трябва да бъдат създадени нови, така че това е точка, с която не сме съгласни. Преди да кажа думата на, да дам думата на госпожа Ома Райтен по компромис К.133. 233, извинете. Ставаше. Ставаше дума за задължителната пенсионна възраст, която трябва да бъде е, решена от, е, на национално равнище. Така че пенсионната, пенсионната възраст и едно нещо, момента в който хората могат да е, почнат да получават пенсията си е друго място, друго нещо. Просто в моята страна нещата са така. Така че мисля, че е, казаното от господин Дарден е точка в правилната посока, т.е. да има един открит дебат. Аз и аз мога да подкрепа а, тази точка всички знаеме, че измененията на ЕКОН се приемат без а, гласуване, тъй като това е асоциирана, асоциирана комисия, макар, така че няма да гласуваме по тях, въпреки че вие ги споменахте. До 11.30 можете а, да реагирате по а, списъка за гласуване а, и това е времето. И сега, ако обичате, госпожа Емерентен, защото след това минаваме към следващия доклад. Е, с колко време разполагам? Първо, бих искала да благодаря на всички. Исках е, е да въведа известна гъвкавост в е, е, цялата е, система на е, ПСЕ. Още още когато бях млада депутатка в Холандския парламент, идеята ми беше да имам гъвкавост в е, пенсионната система, обаче не успях да го постигна. Ik ben er niet voor dat Europa indicators zet voor wat is een adequaat pensioen. Ik deel uw mening niet op dat punt. Waarom niet? Не ми се иска обаче Европа да определя а, показатели, кога и как да се пенсионират хората. И ще обясня защо. Социалните партньори, организациите на пенсионерите в различните държави членки си в момента си се трудничат за да а, намерят съответното решение според спецификата на всяка държава членка. Тоест, не трябва ние да определяме, но можем да поискаме или да накараме да задължим държавите членки да намерят адекватната пенсионна система. Така че е, да има адекватна пенсионна система. Не можем да налагаме размер на пенсиите на европейско равнище, но държавите членки, съобразявайки се с е, е действителността във всяка държава, трябва да определят такова равнище на пенсията, че, това да гаранти... че то да гарантира достоен живот. Госпожо Фигередо, и, и аз и, искам много неща. И weet net als ik dat de piramide omgedraaid is. We hebben... Но вие много добре знаете, че пирамидата на различните възрасти се измени в момента има много по-малък брой млади хора, които плащат вноски по първи стълб. Много по-голям брой възрастни хора, които живеят още по- повече. Младите влизат по- на по-късна възраст на пазара на труда. Това означава, че всичко това заплашва а, първия стълб. Вие не искате увеличаването на пенсионната възраст, против се, но нищо не предлагате. Как ще решим този проблем, ако не направим така? Не, не е справедливо. Бъдещето на. Трябва да мислим и за бъдещето на пенсионерите. Разбрах грижата на госпожа Корнелсен тя на, настояваше за субсидиарността. Къде, къде не сме спазили субсидиарността? Оставили сме всичко да се решава от държавите членки. Само е, по отношение на възрастта предлагаме просто те всяка държава да разгледа пенсионната възраст, е, е, взаимодействие с социалните партньори. Всяка държава ще реши дали ще увеличава или не Ако, както е в България, продължителността на живота е 68 години и карате хората да работят до 65, няма да има смисъл да се увеличава пенсионната възраст. Така че ще се е решава от държава членка. Ще преразгледам текста, но ми стана мъчно, че казвате, че няма социални гаранции в текста. Съжалявам. Ако има а, някой в, та, в тая комисия, който се грижи за да има социални гаранции. Това съм аз. Така че не, не, тези, този вид обвинения никак не ми харесват. Благодаря ви, господин Дарден. Напълно разбирам, че дебата по пенсионната възраст е труден за вси, както за вас, така и за нас. За това аз съм направила такъв компромис и либералите и социалистите да го приемат разбирам, че ще защитите компромиса. Защото ако нямаше компромис, още нямаше да може да решим този проблем. Искам всички да участват. Направих възможно максимален брой жестове към вашата политическа група. Да, отговорих и на госпожа Лин. По отношение на първия стълб, Аз съм написала много малко неща по първия текст, но всички тук го споменахте, така че сега ще мога да си до изпипам текст. По отношение на проблема, повдигнат от Чаба Ери, трябва да компенсираме, да възнаградим държавите членки, които предприемат действия за да създаването на устойчива пенсионна система. Това ще бъде положителен сигнал. Мисля, че тук всички сте съгласни с това. Но, вие казвате, че имаме пакт за растеж и стабилност, който не може да се поставя под въпроси. Комисията по економическите въпроси смята, че той, напротив, трябва да се обсъжда. И в измене 9 и 10 всъщност се повтарят някои е, твърдения. Аз смятам, че параграф 5, член 5 е достатъчен. Може, ако искате да обсъдим това с комисията по економическите е, въпроси. Защото като сложим 2, 9 и 10 няма последователност. Чава има право да твърди, че в Унгария, например, никога не е използван втория стълб като принцип на финансиране. И верно, е, че в много от държавите членки не е имало втори стълб. Защо е така? По преди време Европейската комисия и Международния валутен фонд наложиха държавите да отделят пари за пенсионните фондове и новите държави членки са използвали част от обществените фондове и част от частни фондове, за да финансират пенсиите, но това никога не е било реално не, съответстващо на втория стълб. Би го нарекал по-скоро стълб едно едно А или едно Прим. Как той е станал в Унгария. Всъщност, в продължение на една година Унгария е прехвърляла пари, всъщност като по начин, който по-скоро подобава на първия стълб. И Да, с, с, приключвам. Искам да отговоря. Да благодаря първо на Мариан Харкин. Аз много трудно намерих формулировка, която да е общо приемлива. Ако предложите по-добра, ако искате, който не е доволен, трябва пак да седнем заедно всичките да намерим общоприемлива фор, формулировка. Какво искаме ние всъщност да кажем? Например, предлагам един голям хоризонтален пенсионен фонд. Така че на териториално равнище хората да участват с него. Това беше идеята. Ако не съм го формулирала добре. Нека да го обсъдим заедно. Сега ще приключа. Благодаря на всички за подкрепата. Мисля, че се получи добър текст. Благодаря. Минаваме веднага към доклада на господин Коферати. Настоящо положение и бъдещо взаимодействие за постигане по-голяма ефективност на Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на благодаря на всички колеги, които направиха изменения и ги представиха. Благодаря им за това, че се опитаха да намерят ефикасни компромисни текстове. Работата, която заедно извършихме, може да доведе до консенсус. Съдържанието, знаете, в миналото дискутирахме тази тема, става дума за адаптиране на структурните фондове, за по-добра освояемост на средствата, за по-добър ред и по-добро използване по предназначение на ресурсите. Искаме да започнем дискусия, която за в бъдеще може да доведе до реформи. Компромисните текстове, до които стигнахме, потвърждават това. Най-спорната точка която за радост обаче не засяга подхода, е въпроса с бъдещето на европейските структурни фондове. От една страна сме изложили хипотезата, която е изложена в компромисен текст, а именно, че молим комисията да увеличи средствата за социалния фонд в следващите години. От друга страна, това увеличение трябва да се види как да се направи. Да не се гледа на него като противоречие спрямо размера на другите фондове. Когато искаме нарастване и растеж до 2020 година, като изходим от това, че искаме да увеличиме заетостта и качеството на работните места, то тогава смятам, че е разумно да се увеличи Европейския социален фонд, тъй като той има съществена функция в тези цели. На мен ми се струва, че при настоящото състояние на нещата това е подходящо. мислим, че можем да предложим на комисията, която има окончателната дума, на, на, комисията, на комисията да предложим текст, който да отчита това. Точно въпросът с заетостта трябва да се разгледа от всички гледни точки. Благодаря още веднъж на докладчика Сянка за положения труд. Аз мятам, че това, което направихме тук, действително е ефективно и в бъдеще ще можем тази тема да я разглеждаме и да достигаме до консенсус. Благодаря. Това действително може да ни радва. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател моя гледна точка благодаря на докладчите в Сянка за сътрудничеството. Действително стигнало се до добър компромис, е, компромисен тест, в който са включени повечето изменения, което показва, че се намираме на добър път. Във всеки случай бе, а, е, а, е, искаме да изградим една структура на европейските структурни фондове, като имаме предвид кохезионната политика, но и известна самостоятелност, известна гъвкавост да имат, имаме и което е важно също и е включено в текста, тези асоциации и съюзи, които се а, е, е, нуждаят от средства, да им дадем възможност да получат тези средства и да ни спадат самите тях в финансови трудности. Това е много важен момент. И затова се радвам, че сме направили добра стъпка в правилното направление и приближаваме Европа до гражданите. Благодаря. Благодаря, господин Дойч, сега. Благодаря, госпожо председател, драги колежки и колеги. Благодаря на докладчика. Благодаря за измененията. Много труд бе положен. Съгласен съм с госпожа Хирш. Това е много ценен доклад. И аз съм убеден, че ние се представя един компромисен пакет, който след обяд можем да подкрепим. Този пакет от компромисни предложения съдържа много добри решения и добри предложения. Още нещо искам да добавя. По това, което господин Конферати каза. Смятам, че днес в течение на деня политическите групи ще могат да обмислят своята позиция. Става дума за компромисното изменение F в, този, в това компромисно предложение става дума за Европейския социален фонд и за това, че средствата за Европейския социален фонд трябва да бъдат повишени. Според мен има два проблема тук. От една страна става дума за един формален въпрос. Не става дума за съдържанието, а за формата в това предложение – ако искаме да градим върху стратегията Европейски съюз 2020, искаме да извлечем полука от кризата, то трябва да разберем, че е нужно да създадем работни места. Това е най-важната ни задача. Ние можем само тогава да решим проблемите и да се справиме с кризата, когато намалиме безработицата чрез създаване на работни места. Тази цел обаче не можем да я постигнем само чрез Европейския социален фонд. Европейския социален фонд не е единственият инструмент. Смятам, че би било по-добре да кажем средствата от всички, по всички кохезионни фондове да бъдат повишени, фондове, които водят до създаване на работни места. И второ, тук става дума за мерки по квалификация, които се финансират от Европейския социален фонд и трябва да се проучи дали тези мерки са ефикасни и, и дали отговарят на целите, които сме си поставили. Тези критики, тези съмнения също трябва да бъдат взети предвид. Смятам, че в течение на деня политическите групи ще могат да умислят своята позиция. Благодаря. Uh, Благодаря, Силвия Коста. Сега има думата. Благодаря. А, напълно споделяме общия подход на колегата Коферати. Много е важно а, тази година и в комисията, и в парламента се занимаваме с новия период на финансовата рамка и планирането и затова е хубаво да помислим за разходването на средства от социалния фонд в някои държави членки, например в моята. В много от държавите членки има проблеми, бюджетни проблеми, и има регионални или провинциални програми, които се финансират от социалния фонд, които всъщност не се осъществяват. Защото държавите членки или самите региони, които те са упълномощени, не разполагат достатъчно с достатъчни средства, за да извършат съответното съфинансиране, когато има двойно финансиране. И това пречи за осъществяването на програмите. Затова си мисля, че може би бихме могли в нашата комисия да организираме едно изслушване съвместно с Комисията по регионалните въпроси за да направим една равносметка. Сегашния период, знаем, приключва през 2013 година. И в редица държави членки социалният фонд може да се използва за решаването на спешни проблеми, например в областта на заетостта или за уреждане на някои социални проблеми, комбинирайки, например, това с държавните средства за помощите за безработни, което всъщност означава, че малко ще се измени използването на средства от Европейски социален фонд от досегашното Например, за решаване на проблеми, породени от кризата, която в, в момента, например, пречи точно на осъществяването на проектите, които се финансират от СФ, е, Господин Коферати, ако обичате, направете. Съвсем накратко, очевидно е че времето за гласуване, което сме отделили за гласуване, което става до гласуването, може да се използва за увеличаване на консенсуса, засилване на консенсуса по предложения подход. Що се отнася до размера на финансирането, аз не мисля, не вярвам в хипотезата, при която увеличаването на социалния фонд трябва да стане в ущърп на другите фондове. Това ще бъде сериозна грешка. Мисля, че е важно структурните фондове като цяло да бъдат увеличени и при това увеличение да се обърне особено внимание на социалния фонд, който е пряко свързан с заетостта и създаването на работни места. По отношение на колегите от НП, искам да ви обясня, ако трябва да уточня, ако, ако трябва да се уточни в текста, това не може да стане. Но никой от нас не е смятал, че вниманието към социалния фонд ще бъде в ущърп на другите фондове. Не се притеснявайте. Не ми обягва факта, че а, при в използването на средства от социалния фонд има трудности в много страни, както и в моята страна. Например, неразходване не, не на средства, неосвояване на средства или използване на а, средствата не по предназначение, а като, и социални, като амортисьори за социалните проблеми когато е, един човек си загуби работното място, е много важно той да бъде е, пре, да получи нова, преквалифициран, да бъде включен в курсове. И по никакъв начин не можем да, да, да, се, да приемем да, всъщност да няма реална преквалификация няма а, а, никаква реална дейност, в която а, да се преквалифицират, а, за да, а просто се а, отпускат само някакви средства заради загубата на работното място. И такива това трябва да се вземат мерки това да се, да се попречи на това, да се обезкуражат всички опити да се прилага такива действия. Смятам, че това би било уместно в регламентна, защото по този начин се крият, за такива действия се крият най-различни причини. Бихме могли да анализираме защо. Благодаря. Както знаете, ще гласуваме след обед този доклад. Благодаря ви, господин Коферати. Сега минаваме към Европейската година на активния живот на възрастните. Мартин Каслер, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги, комисията предложи годината 2012 да бъде Европейска година на активния живот на възрастните хора. Тази цел е в фокуса на обществеността, една важна тема, а именно активен живот на възрастните хора. За да се съдат по-добри условия за заетост, условия за работа на възрастни хора, Европейската година – трябва да допринесе за да, да помогне на възрастните хора да се разбере този проблем, за да се развие потенциала на това поколение, което можем го да наречем 55+. Днеска в социалната комисия разглеждаме тази тема и дискусии, които водим тук, а именно, че искаме да обединиме поколенията, да им създадеме работа и възниква въпроса как ние можем за това поколение на възрастните хора, от друга страна дискусията за пазара на труда, да включиме и младеща. Тоест да прехвърлиме мост на солидарност между отделните поколения. И смятам, че това е сърцевината на нашата дискусия с други партньори и от социалните партньори. Една важна тема – активният живот на възрастните хора, за работодатели, за наети лица. В бъдеще тази тема ще бъде е, още по-важна. В момента продълженията на комисията е, преоценява подхода, но това не може да бъде единствен подход. За мен е този цялостен подход трябва да води до социална перспектива и мост между поколенията по тази, е, точно в тази европейска година на активния живот на възните хора 2012 година. Ние затова трябва да признаеме постиженията на възрастните хора, които се ангажират с допълнителна работа, които се грижат за семейството и за активен живот. Но още едно нещо, което изцяло липсва и е в, включено в моят проект доклад за възрастните хора, за които трябва да се полагат грижи. По тази тема също трябва да мислим. Аз си позволих да удължа заглавието, но и да се опитам да внеса цялостния подход. Не само активен живот на възните хора в заглавието, но и култура за активен живот. Амино, виталността, здравето, учене цял живот, социални въпроси, достоинство на хората, солидарност на поколенията трябва да бъдат взети в фокус на нашата работа. Ясно е, и това е една тема, по която трябва да дискутираме днес. Е, дискутират и другите комисии, че Европейската година се нуждае от бюджет. Проекто доклада предлага 6 милиона евро. Комисията Реги в становището си предлага 8 милиона. Мисля, че бюджетирането трябва да бъде конкретизирано в предложението, в каква форма можем да обсъдим аз съм готов да вървим по един конструктивен път между комисията, съвета и парламента и да фиксираме една сума на бюджет. Надявам се и повечето от вас или с всички да мога да говоря, за да бързо да предвижиме тази тема напред, тъй като след 11 месеца идва тази година 2012, и да бъде една година, на която да отделим особено, е, особена важност на активния живот на възрастните хора. Последното, по което искам да говоря и е много важно, е принципа на субсидиарност, който е признат принцип в предложението на комисията и в моя проекто доклад. Това е една година на повишаване на чувствителността към тази тема Аз се радвам да чуя мнението на комисията и още от сега благодаря за неформалните разговори, които проведох с комисията, с доброто сътрудничество с секретарията и искам да благодаря също на докладчите в Сянка, бързо да навлезем в преговорите, за да създадем една култура на активния живот на възрастните хора за 2012 година. Готов съм да участвам в разговори. Благодаря. Благодаря. Сега давам дума на госпожа Санта от името на унгарското председателство. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Унгарското председателство благодари за поканата да участва в това заседание. Моята задача е да ви информирам, че съвета си е сформирал мнение по въпроса на, по доклада на господин е, Каслер. Ние много се радваме като унгарско председателство, че комисията през миналата година предложи годината 2012 да бъде обявена за Европейска година на активния живот на възрастните хора. Съвета на 6 декември 2010 година вече си сформира едно общо мнение по този текст. Искам да кажа, че съвета си постави за цел – заедно с парламента да приеме на първо четене този текст. Позволете ми от името на съвета да ви съобща нашата цел, че ние в интерес на нашата цел искаме да продължиме доброто сътрудничество с господин Каслер. Съвета предизвика първи, първо обсъждане по доклада и съвета е на мнение, че този доклад е много добра основа за по-нататъчни дискусии по тази тема. Има едно, един-два от, от, още отворени въпроса, по които можем да продължим дискусията, но ние сме на мнение, че комисията, съвета, парламента ще стигнат до едино мнение по, този, по тези въпроси. Тези въпроси касаят най-вече заглавието и бюджета. Искам да ви обърна внимание, че съвета е, се задължава бързо да постигне споразумение с комисията и парламента, за да могат държавите членки възможно най-бързо да пристъпат към подготовката на тази година. Благодаря. Благодаря. Господин Якоб от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на всички онези, които подкрепиха нашето предложение за Европейската година за активни възрастни хора. Перспективите са, ако може, колкото по-бързо тази това предложение да бъде прието, за да може всички заинтересовани страни да се подготвят за организиране на инициативи, за да може тази година да бъде наистина един успех. Опасяваме се обаче, че може да има проблеми между комисията и съвета по повод финансирането по бюджета аз изцяло споделям идеята, че Европейския съюз трябва да поеме и финансови ангажименти за организиране на тази година. Нееднократно съм казал пред вашата комисия, че разполагаме с ресурси, финансови ресурси за 2011 година, защото точно тези, тези средства ще е, бъдат ще дадат е, на практика плодовете. Е, защото не е важен толкова бюджета за 2012 година, защото той много късно ще стигне до отделните бенефициенти. Но ние, на нас ни е необходимо парламента да ни подкрепи в твърдението, че имаме налични ресурси. Е, не е необходима нова бюджетна линия, но просто трябва да бъдат е, подкрепени средствата, с които разполага комисията. Става дума за едни 4 милиона, които са записани в вече съществуваща бюджетна линия за 2011 и ние бихме искали те да могат да бъдат и трансферирани за 2012 година, за да сме сигурни, че и тогава ще разполагаме с съответните средства съгласно искането на комисията Реге. Така че, мисля, че това, този мотив би могъл а, да ни да разблокира ситуацията. Господин Йорго Елко Каче. Благодаря ви, господин председ... госпожо председател. А, Уважаемо председателство, скъпи колеги, първо бих искал да поздравя колегата, но имаме и някои е, забележки, които ще споделя от името на моята политическа група АЛДА. Става дума. Ние смятаме, че активността в, при възрастните хора трябва да включва и економически аспект. Разбира се, трябва да се, трябва да се спомене а, възможността възрастните хора да се радват на свободно време в а, с, с семей, да, да живеят с семействата си и така нататък, но со, социалните дейности са също много а, важни и социалният живот е много важен за възрастните хора. Практикуването на спорта, образование, обеч... обучение, университети за трета възраст ще позволи на възрастните хора да участват пряко или непряко в обществения живот. Възрастните могат да ни помогнат, като ни предадат своите умения, но те могат да помогнат и на самите себе си, като продължат да бъдат в добро здраве и да, като имат възможност да се грижат сами за себе си. А, защото много често тази част от населението се счита като една тежест за обществото, а те биха могли да допринесат за економическото и културно дооформяне на обществото. Не трябва да забравяме, че между поколенията трябва да има солидарност и че и в едните и в другите групи е, има хора с повече и по-малко възможности, с по-добро здравословно състояние и по-лошо е, здравословно. Също те могат да участват също в организации за доброволческа дейност и по този начин да помагат на други възрастни хора в Европа. Това е, ще бъде част от цялостното социално включване едните и други. И след като внесеме измененията, е, ще обсъждаме заглавието на годината. Е, ние не подкрепяме заглавието, което е предложено от е, автора на доклада, защото намираме, че е прекалено дълго. Сега Силвия Коста. преди. ne, predtým. Na prvním бих chtěl bych poděkovat zpravodaji Martinu Kastlerovi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 Yes, thank you. Sylvia Costa, followed by uh, Jan Kozlowski. Uh, Silvia Costa. Sì, ringrazio il relatore, condivido molto... Благодаря на докладчика. Споделям повечето от а, неговите мотиви. А, заглавието е обобщава целите на тази година на солидарност между поколенията. Разбира се, ва, важно е хората да, са, да продължат да, да, да, са, да са активни на пазара на труда, но да се наблегне и на отношенията между поколенията, като хората в които да бъдат активни участници в социалния живот. Солидарността между поколенията е важна предпоставка за това. Много правилно се препоръчва холистичен подход, както и се поставя акцент на облегчаване на условията на живот, на намаляването на безността, защото трябва да се обвърже темата с активното е, устаряване с две други важни теми, темата доброволчеството и включването на възрастните хора в много дейности, където те могат, доброволни дейности, където може да използваме техния изключителен опит в сътрудничеството, в образованието, така че може да се намерят много начини да се поощрява освен това, трябва да помислим за участието, връзката между поколенията в областта на образованието. Е много важно della nostra, della, della, della, del, del parere della Commissione a quel sostegno alle ONG e alle associazioni и да а, се оказва помощ на неправителствените организации, които да обвързват така връзки, да напощря връзки между поколенията. Дякую, пани Przewodnicząca. Подчас e, analizy... Е, благодаря, господин председател. Аз е, разгледах е, текста предложен от комисията и от докладчика. Нека да ви представя своите съображения. Първо, алинея 12 става дума за все повече възрастни хора, които да участват в пазара на труда. Смятам, че новаторството и иновациите могат да спомогнат техното включване в пазара на труда и да спомогнат за по-доброто организиране на, на самия труд. Разбира се, трябва да, да се осигури и обучение за тези хора, като обаче методите на обучение да бъдат е, приспособени и адаптирани към е, спецификите на, на възрастта. А, възможността за възрастните да, предос, да, а, спод, да споделят а, своите знания, опит, умения с а, по-младите а, следващата година на практика а, продължава това, което а, честваме и тази година, доброволчеството. А, така че а, тези аспекти трябва да бъдат, да присъстват на всички е, равнища на отбелязване на годината. Е, регионално, местно, държавно и така нататък. Трябва да има и все па и по-голямо участие на НПО. Марин Хартин, благодаря. Първо бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Аз съм съгласна с казаното с от Елко Качин. Само няколко думи. Знам, че всички споменаха, че трябва да има връзка между отбелязването на различните години и включително тази година и следващата, защото е, мисля, но мисля, че трябва да, нас, да настояваме на свързване на тези две години, тази и следващата, за да има синергия между двете е, години. Е, мисля, че един от начините, по които можем да го направим, е възрастните възраст, възрастните хора, техните асоциации, от, участват активно в цялата работа. 33 са НПО на възрастни хора, които работят в тясно сътрудничество с комисията и парламента. И мисля, че ние трябва да се допитаме до тях, защото нещата трябва да идват отдолу нагоре, а не обратно. за да могат наистина хората по места да участват активно в оформянето и отсъществяването на инициативите. В изменение 14 се споменават трите стълба. Не знам дали ще има тук, дали ще постигнем консенсус тук. Аз ще внеса изменение по въпроса и се надявам обаче, че е, доклада е наистина чудесен. А, да, благодаря, че споменахте и а, специализираните НПО, включително и хората с а, увреждания. Що се отнася до изменение 16 и положителните резултати, аз имам известни опасения. Е, честваме, отбелязваме години, организираме семинари, чествания и така нататък. Но на практика годината завършва и преминаваме към следващата и така, на, така, так, така че важното е да видим, да, да, да, да, да настояваме на резултатите на тези години. А, нека не забравяме хоризонталната а, директива за услугите също, която има а, е, отношение към а, е, активното участие на възрастните хора и която е блокирана от а, е, съвета от вече от известно време, а, да бъде деблокирана, защото смятам, че доклада е добър но трябва да направим всичко възможно, НПО да, да участват, да има положителни резултати, като деблокирането на тази а, директива, защото в крайна сметка трябва да изградиме нещо, над което да надграждаме в следващите години, инак това си остава само а, едно отбелязване и то. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колежки и колеги, за вашата подкрепа, вашата оценка на проекто доклада, за и желанията за изменение. Би било много сега да мога да се спра на казаното от всеки колега, но искам да направя малко резюме. Радвам се, че всички са на едно мнение, че заглавието, така както беше посочено до сега, е твърде кратко. Нужен е един по-широк подход, поне така го разбрах от повечето политически групи. Аз споменах за един единен подход, цялостен подход, който да е над поколенията и, и включва солидарността между поколенията. Докладчите в сянка и аз скоро ще се срещнем да помислим за компромисно заглавие. Но защо предложих по-дълго заглавие? може да бъде да изберем и подзаглавие. Но въпросът бе повдигнат от всички. А именно, когато си възрастен, трябва да живееш достойно. И ние, като общество, трябва да се постараем да, да има такова достоинство. Ясно, че трябва да има доходи, за да можеш да живееш достойно. Опита, който си натрупал е важен, и затова достоинството е важно да бъде включено в подзаглавието или в заглавието. И въпросът с виталността е въпрос на превод. Радвам се преводачите да преведат точно това. А именно виталността е един свързващ член, за да можеш да живееш активно и достойно. И трябва да дадем този шанс на възрастните хора. И затова избрах това заглавие. Въпросът с солидарността е много важен. Но през 2012 година не може да става дума само за насочване на фокуса към възрастните хора. Аз ги наричам сребърното поколение, тъй като те са нещо специално. Те а, също са за пример за нас, за по-младите поколения. Важно е да можеш да даваш и да получаваш в едно общество. И виждам от коментарите на колегите, че сигурно ще стигнем до обща линия, а няма да а, останем само с тези голяма наброй а, изменения, както беше и при пенсионната системи. Друг въпрос на господин Сабер – а именно, че активният живот започва, когато човек е, се ражда. Човек се ражда, започва живота си. Всъщност, ние трябва от самото начало да започнем грижа за малкото дете, гъвкавост, виталност. Ще си го включа това в доклада. Също здравеопазването, а именно разглеждане на възрастта на всички поколения от раждането до смъртта. Така да прехвърлиме една дъга през целия живот на хората. Въпроса относно пенсиите, трите стълба, това изисква по-дълго обсъждане. Как дефинираме тези неща? Ще говорим по това още вашата препоръка да включиме неправителствените организации. С удоволствие, разбира се, ще го направим това. Има неправителствени организации, някои други заинтересовани организации, които дадоха добри предложения. Ще намерим общия път. Благодаря за подкрепата на всички, които присъстват в залата. И е важно да приложиме на локално ниво, до локално ниво в отделните държави членки това. И, приключно с вашата забележка, госпожо председател, когато казахте, че не става дума да провеждаме много конференции в Брюксел и в други столици, напълно съм на ваше мнение, тъй като това ще би било довело само за шоута в отделните държави и членки. А важно е да повдигнем чувствителността и да поставиме е, критичен въпрос, който го подкрепям и ще и вероятно ще трябва да внесем изменение, което го предлагаме за всички години, европейски години, а именно контролиране на ефикасността на провеждането на такива години, да се проучи дали води това до някакви резултати, какви са тези резултати, дали се стига до гражданите с тези инициативи, и да се направи мониторинг и да се помисли как да се подобри при следващите европейски години, които ще дойдат. Радвам се на предстоящите дискусии. Благодаря ви. Благодаря много. 11 февруари е срока за внасяне на измененията. На 16 марта ще бъде гласувано в комисия, след това внесено в пленарна зала. Сега Uh, sorry, deadline for amendments is 9. Извинявайте, 9 февруари е крайният срок за внасяне на изменения в 12 часа. Сега минаваме към следващия доклад. Доклада е Младеща в движение. Юта Стайн, Штайн Рук има думата. Уважаеми колеги и колежки, много е важно интегрирането на младите хора в пазара на труда и подобряване на тяхната мобилност. Това е основна предпоставка за економическия успех на Европа. Е, най-спешна нужда имаме от нарастване на броя на младите хора е, в заетостта, за да намалиме безработицата сред младите хора не бива да оставим назад никой от младите. Предложението на комисията Планеща в движение е важно за постигане на целите на стратегията Европейския съюз 2020. Съобщението на комисията обхваща 28 ключови мерки за повишаване на атрактивността и на образованието. Подобряване на професионалното обучение е важно. Не бива тук да се говори само за различни програми. Има много добри елементи, но важно е да се премине от думи към дела, а не само да останеме с намеренията си. Има няколко неща, които ми липсват в доклада на комисията, а именно насърчаването и финансовата подкрепа по темата мобилност, качеството на е, образованието, на практиките не е споменато, липсва стимулирането и потребността от стимулиране на млади хора с, с социално неправдани, емигра... емигранти и така нататък. Подчертах и в плена на зала, че е важно да не се навлиза в пазара на труда с по-низки заплати, по-нисък стандарт от другите участници е, на същата възраст. И както в миналото дискутирахме по този въпрос, нужни са стандарти за практиките, които се провеждат и за професионалното обучение. В моят доклад беше важно е, в съответствие с технологичните изисквания да образоваме младите хора и смятам, че Международната организация по труда ясно показва, че не размера на дохода са причините по-късно за голяма безработица при младещата, Нужни са ни проверяеми цели. Мобилността е важна младите хора се намират в една жизнена фаза, в която се очаква да родят деца и отгледат деца, така че мобилността е нещо, което е доброволно, трябва да се съчетае с семейния живот. Семейната среда е важно за навлизане в професията и да се избере професия, която отговаря на наклонностите на а, младите хора. А, тъй като времето много напредна, ще бъда по-кратко. Качеството на училищното образование трябва да бъде важна тема, както и достъпа до професионална квалификация. Още веднъж темата с практиките е много важна и стражовете. Аз се опитах да изложа няколко ключови момента, които са подход, могат да бъдат използвани като основа за по-нататъчни изменения. Много неща още исках да спомена. Аз самата ще внеса изменения по този доклад. По тази тема няма да има голяма, големи различия, се надявам и се радвам на със сигурност доброто и плодотворно сътрудничество с всички вас в комисията и се стигам, че ще получим добри допълнения към доклада ми. Благодаря. Uh, Благодаря. Господин Господин Гутиерес, Бих искал да подчертая, че имаме консенсус за значението на тази инициатива Младеща в движение за борба срещу безработицата сред младите. Това започна още по време на Белгийското председателство. Сега имаме подкрепата и на Унгарското председателство. Трябва младите да са в сърце, сърцевината на политиката в Европейския си, защото те са двигателя на бъдещето. Много важно е да се помогне на младите да изградат, да си изградат едно достойно бъдеще. Защото в момента да се сблъскват с огромни трудности на пазара на труда. Вярно е, че понякога дефицита в образованието и подготовката е пряко свързан с безработицата, но не по-малко вярно е, че днес в Европейския съюз има един общ знаменател. Много трудно е да се премине след завършване на образованието към а, пазара на труда продуктивната система. Друг общ знаменател е временния характер на заетостта. Все по-често се дават срочни, а не безсрочни трудови договори. А, много често работата не е привлекателна, трудно се съчетава работа с учение, допълнително обучение, което е подчертано от докладчика. През последните десетилетия някак си се наблюдава една тенденция. Ограничават се правата на младите на пазара на труда, намаляват се гаранциите И не знам дали сте погледнали е, каква е тенденцията през последните десетилетия да сравните е, общия процент безработица с безработицата сред младите. Ще видите, ако направите подобно сравнение, че безработицата сред младите е два пъти по-висока от общия процент безработни. И мисля, че е, трябва да потърсим също връзката между е, процента безработица и е, процента деца, които не довършват учебния цикъл, които се отказват от ученето а, мисля, че Европейския съюз трябва да промени своята структура, да намали е, бюрокрацията, да намали производствената система, която е, да създаде една система на производство, която поощрява способностите, качеството. А, трябва да потърсим повишаване на квалификацията. 40% от е, работодателите смятат, че за да бъдат е, по-привлекателни младите за назначаване, много важно те е да, да е, следват стажове или курсове на обучение в чужбина, за да научават повече чужди езици и да получават и допълнителни умения. И затова Европа може да изиграе много важна роля. Различните е, държави членки, различните институции в тях могат да си обменят е, добри практики. Аз правя няколко конкретни предложения. Смятам, че във всеки договор е, обществен договор да се предвижда една клауза, която да защищава човешкото достоинство. Освен това, да се направи анализ, да се определят кои са минималните права, които трябва да се гарантират на младите, какви трябва да бъдат необходимите периоди, през които се получават стипендии за усъвършенстване на професионалната подготовка. И освен това, нещо също много важно, да се ползват средства от Европейския социален фонд за увеличаване на заетостта сред младите. а, трябва да се използват и заеми от Европейската инвестиционна банка за стимулиране на назначаването на млади, за стимулиране на предприятията и и, и да, да ангажират, да назначават млади за подпомагане на институциите, които изпитват затруднения, образователните заведения и други. Мисля, че е, с госпожа Штайнрук можем да продължим да съгласуваме предложенията, за да правим един балансиран доклад, защото инициативата Младеща в движение е, е, много важна и тя дава надежди на младите, които са обърнали очите си към нас с големи очаквания. Äh, благодаря, госпожо председател. Първо и аз искам да благодаря на госпожа Штайнрук за доклада по становище. Съгласен съм, че това е добър принос Съгласен с преждеговорищия относно важността на темата на младеща в Европа и за безработицата, колко е важна. Аз съм на мнение, че всичко трябва да направим за намаляване на безработицата сред младеща. Мисля, че с този доклад постановище ще допринесем за това. член 50 от правилника. Ние сме асоциирана комисия. Второ, в сферата на компетентност, принципа на субсидиарност е много важен, както образование, обучение, така и пазара на труда е в компетентността на отделните държави членки. Въпреки това смятам, че можем да дадем голям принос. По отделните точки, тъй като е напреднало много времето, само ще бъда кратък в член 2 за неограничените социални права в трудовите договори. Това е правен проблем – вероятно ще влезме в правни проблеми с държавите членки по регулацията на трудовите договори относно инициативата на целевата група и показателите. Имам известни опасения, че ще внесеме допълнителна статистика и напоследък се засилва линията за увеличаване на статистиките те не са пълни най-често и водят до различни мерки. Затова имам описание по тази тема. Но нямаме голями различия тук. По квалификациите, формалното им признаване, смятам, че това също може да доведе до проблеми. Ние сега установяваме, че имаме големи проблеми с признаването на квалификационните степени в държавите членки трябва да се доведе по-голяма яснота и да се знае, че това е трудна тема. По-нататък публично насърчаваните програми по работа, за работа на младежта в различните държави членки, това е даденост. По принципа best practice, най-добрата практика, може да се върви по този път. Относно срочните договори, това е важна за мен тема. Младеща не получава достатъчно добър шанс, когато има само и се предлагат само срочни договори и преминава от един срочен доклад към друг срочен доклад. Комисията споменава за данъчни облегчения при, а, при съответните видове договори данъчната политика, както се знае от компетентността обаче на държавите членки. Още нещо, което е важно да се подчертае, това администратиране на пазара на труда. Наскоро прегледах статистика, която показва, че само 5 до 10% от младеща в отделните държави получава работа чрез бюрата по труда. И смятам, че трябва да се увеличи този процент. Администрацията по труда трябва да поеме по-сериозно и по-големи задачи. Смятам като резюме, че това е важно становище и ценен документ, който ще представим. Благодаря. Um, Благодаря, Марин Харкет. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за становището, което ни представи. Докладчика в Сянка е в друга комисия, така че аз ще кажа и неговото мнение, и, и моето. А, и двете подкрепяме идеята за мобилността на младите хора. Това наистина е много важно. Аз лично смятам, че в параграф 4 а, казва, се казва с цел професионална дейност. Защото не става дума само за обучение или за образование. Е, тя също така подкрепя инициатива ЮРЕС и смята, че трябва да се вземат съответни мерки, за да няма ам, отпаднали от училище на ранна възраст. Също, същевременно има и един юридически въпрос, свързан с правата Аз лично бих искала да кажа също така, че съм съгласна с параграф 3 че трябва да има контрол и мониторинг на целия процес. Аз мисля, че това ще бъде много полезно за нас, за да подсигуриме наистина постигането на целите залегнали в стратегия 2020. Важно е също така да, да, да свържеме образованието и професионалното обучение с заетостта и с работните места, и с, защото не можем да затваряме очи пред а, е, економическата конюнктура и затова смятам, че някои изменения трябва да е, бъдат внесени, за да няма просто празноти, да не, да не се сблъскваме с вакуум в е, известни области. Абсолютно съм съгласна за, с нуждата от европейска рамка. Благодаря ви. И госпожа. Първо, благодаря за изказванията, за участието, за препоръките. Действително е едно загубено поколение. Германия също е проблем за тези загубени младежи. Относно параграф 2, междувременно предприехме усилия за включване на младеща в образованието. В Германия имаме опит с възрастни хора, но беше безуспешно. Затова ви благодаря за вашите препоръки и Международната организация на труда каза, че няма връзка между тези неща. Госпожа Хакин, нас ни е нужно сравнение с конкретни цели. Тогава ще вървим напред. Признаването на квалификациите. Аз много пътувам и тази тема в Германия често се споменава. Вчера в, едно, в един германски вестник прочетох, че даже Федералната Германският канцлер Ангела Меркел се застъпва за това в рамките на 12 месеца най-късно да бъдат признавани квалификационните степени в Европейския съюз, ако действително искаме мобилност в Европейския съюз, т.е. бързо признаване на квалификационните степени. Значението на администрацията по труда е различно в отделните държави членки. Има много добри примери. 10% е средното всъщност по-добри са показателите. Ключвата роля на училището е много важно и аз виждам също така неща. Колегата с дългото име, което е по-дълго от моето, имаше въпрос по намаляване на бюрокрацията. Може би по-късно можем да говорим. Лесно е да се каже намаляване на бюрокрацията, но какво се крие? Какво имате предвид по-конкретно тук? Може би да говорим двамата по този въпрос по-късно. Освен това, имаме и общи неща с Комисията по културата, но ще мерим общо решение. Благодаря. Благодаря. Срока за внасене на изменение е 11 февруари. На 15 март ще ги разглеждаме, на 16 ще се гласува и ще бъде внесено на пленарна, в пленарна зала през май. Сега минаваме към следващата точка Съюз за иновации и преобразуване на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата. Благодаря ви, госпожо, госпожо председател. Това е една от основните е, теми, залегнали в Европейската стратегия 2020, за да може за да може новаторските идеи да се превърнат в услуги и в двигател за създаване на работни места. Това е винаги било важно, но сега е особено важно предвид економическата криза, в която се намираме. Ние смятаме, че трябва да наблегнеме на заетостта и социалните аспекти. Макар, че Съюзът иновацията Иновациите трябва да бъдат насочвани за решаването, към решаването на големите социални проблеми, пред които се намира Европа. За това подчертавам значимостта на пилотното партньорство и бих, искал да, бих искала да препоръчам да разгледаме добрите практики на различните държави членки и да видим кои биха могли по-добре да организират пилотно партньорство, за да можем след това да продължиме да развиваме тези инициативи. за да може иновациите наистина да допринесат за развитието на обществото, е необходимо да се организира обучение по време на целия живот, като то бъде ориентирано към отраслите, които са най-ефективни и информационните технологии, например. Използването на и, и като, раз, като а, направиме много по-достъпни тези информационни технологии в цяла Европа, ще спомогнем и ще помогнем на гражданите и малките и средни предприятия да участват по-активно в формирането и постигането на нашите цели. Необходимо е също е, така да се премахнат бюрократичните пречки, възможност на свободно предвижване от страна в страна, без да има никакви пречки за това. И трябва също така да насърчаваме инвестирането е, в тези е, предприятия, които имат най-голям иновативен потенциал сега с удоволствие бих изслушала вашето мнение по е, въпросите, които повдигнах. Благодаря ви. Госпожа Естрела. Е, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да подчертая колко е важна тази тема. Благодаря на докладчицата за проекта. Иновацията, разбира се, е основата на стратегията Европа 2020. Тук има голям потенциал за създаването на работни места. С иновация може да се решат демографските проблеми, да се подобри здравеопазването, Промяната на климата също тук е важна и политиката в областта на енергетиката. Възобновяемите енергии също могат да се използват ефективно, създават се работни места чрез иновации, имаме устойчив растеж, интелигентен растеж, както е предвидено в стратегията Европа 2020. Европейската комисия е, показа данни, съгласно които трябва да бъдат създадени над 20 милиона работни места и около 800 милиарда евро допълнително да бъдат а, е, изработени годишно. Целта е 3% от брутния вътрешен продукт да се използва за изследвания и разработки всяка година. Европейският съюз се нуждае допълнително от 1 милион работни места в изследванията. Смятам, че повече жени трябва да работят точно в сферата на изследванията. Освен това, трябва да се подобри сътрудничеството което съществува между университетите от една страна и работодателите от друга страна. Това сътрудничество е необходимо, за да се стигне до по-добри резултати. Естествено, финансовата криза наложи економии навсякъде. Особено важно е държавите членки да не съкръщават инвестициите си в изследвания и разработки, тъй като става дума за бъдещето на Европа, бъдещето на нашето стопанство. Европейският съвет тази седмица ще се занимае с тези проблеми. Става дума особено за връзката между енергетика и иновации. Очно ще се подчертава колко важна е тази тема. всъщност ще предам на докладчицата някои малки изменения. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Аз имам въпрос към докладчика по параграф 6. Пише че трябва да има и трансгранични публични проекти. Как го виждате на практика? Аз не съм против, просто не разбирам точно какво имате предвид. Как точно ще бъдат е, организирани тия проекти? Благодаря за коментарите. Според мене иновацията трябва да се насърчава и да се развива чрез трансгранични публични проекти. Това ли ме попитахте? А, в параграф 5 казвам, че трябва да имаме една обща европейска общо европейско пространство на изследвания и е, в е, рамките на това пространство трябва да се организират трансгранични проекти. Някой друг? Срока за внасене на изменения е 11 февруари, на 15 март ще ги обсъдим, на 16 ще приемеме след това а, през април а, и тре ще разгледа а, предложенията. А сега управление на отработено гориво и радиоактивни е, отпадъци. Тя, за съжаление, Джин Ламбърт, за съжаление, не може да бъде тук, защото докладва в друга комисия, така че тя ме помоли да докладвам от е, нейно име и ще изслушам вашите коментари. Е, първо, Искаме да подчертаеме, че въпреки заглавията на доклада, тук не става дума за ядрена енергия или нещо свързано с нея. Защото когато е, чу, човек като види е, я, думата ядрена в заглавието и докладчика да е от зелените, обикновено е, има така а, е, някакво противоречие. Не, тук става дума за безопасността на работните места. Джен, Джин Ламбърт а, смя, а, подчертава, че член 153 от договора за, на Европейския съюз е по-подходящ от члена, който е посочен от комисията. Тя смята, че обхвата на директивата трябва да бъде разширен, за да бъдат включени всички категории работници че трябва да има една по-широка, по-обширна дефиниция на е, радиоактивни отпадъци, отработено от гориво, че историческите отпадъци също трябва да бъдат включени, а, че трябва да се намерят методи за провеждане на независими е, на независим контрол предвид а, инцидентите от миналото и а, опасностите. А, тя също смята, че всички категории работници трябва да бъдат подкрити в, от директивата. Тя включва също така въпрос въпросите, свързани с отговорността, когато трябва да се осигуряват дългосрочни условия на а, труд. Е, още така, още, още, още, още веднъж подчертавам, че не става дума за ядрената енергия като такава а целта е да се осигури безопасност на работното място на всички онези, които е, обработват и управляват радиоактивни отпадъци. Госпожа Штенбърг. Благодаря. След първият преглед смятам, че проектостановището на Джейн Ламбър е много добре необходимо е известно разширяване на правната основа. Член 2039, 39, допълнението с два, две препоръки на Международната организация по труда. Според мен е приложното поле трябва да се изясни, за което въжи, ще въжи директивата относно изменението на Джейн Ламберт Смятам, че трябва по-ясно да посочиме защитата, как да бъде организирана, измерванията, допълнителните из, а, изследвания на здравословното състояние. Изменение 34 го разбирам като указание на болестите, като професионални болести здравните услуги, претенциите за по-голяма пенсия, контролирането чрез независими органи е споменато, според мен, което липсва са по-конкретни санкции при нарушения. Но смятам, че много добре си сътрудничим в интересите на колежките, колеги, те, които работят с тази материя – обсъждането не бива да бъде по това ядрена енергетика да или не, а как можем хората, които работят там и е, да бъдат сигурни за здравето си. Благодаря. Е, благодаря. Следващия е, Благодаря. И аз искам да благодаря на Джин Ламбер, въпреки че няма тук. Действително е така. Действително тя принадлежи към зелените, които са по принцип против ядрената енергетика, но описано е в становището, което е необходимо за защита на хората, които работят е, с радиоактивни отпадъци и отработени елементи. При показаното относно приложното поле, и конкретно какво трябва да се направи, съм съгласна с преждеговорищата. За мен въпросът дали има по-подробни правила, които трябва да бъдат спазвани от държавите членки, е, би казал, това трябва да се проучи. И какво е реализирано. По принцип съм съгласна, че това е едно добро становище, тъй като подчертава аспектите с отношенията на работодатели на ети лица, защита на здравеопазване, на здравето на заетите и трудовото право е застъпено. Също благодаря. Uh, благодаря, госпожо председател. Имам въпрос това е становище свързано с безопасността на труда, но е, отработеното гориво и радиоактивните отпадъци е, е, са ли, са ли част от е, е, целият процес на свободно придвижване на стоки. Те включват ли се в, е, в, това, в това понятие за свободно движение на стоки? Преди да дам думата на комисията, искам само да задам няколко въпроса по изменение 7 и 20. Е, става дума за работниците, които трябва да бъдат включени в директивата, независимо от е, вземания пост. Сега, значи, за какво става дума и за включително и тези, които транс, е, транспортират ядрените отпадъци или, или, или, или тези, които са на самата ядрена площадка. Просто така малко допълнение към 7 и 20. А сега давам думата на господин Хилден от комисията. Добър ден. Благодаря за работата по този въпрос. Аз мога да дам някои пояснения от името на комисията. Ние Смятахме, че Евратом е правната база за тази директива и смятаме, че тя че по силата на член 13 на, Евра, на договор за Евратом правата на работниците са защитени и имаме и така нареченото вторично, вторична нормативна уредба, която включва стандартите за безопасност на работното място, на работниците, на широката публика, така че а, при изработването и е, формулирането на тази директива трябва да, избег, да избегнем е, при покриването с, съществуващата нормативна уредба. Е, член 31 32 от договор за Евратом включва тези, тези елементи, както и директивата прията през 2009 година. Така че смятам, смятаме, че че не, не, не може е, допълнително законодателство да се основава на две е, различни е, законодателни акта. Ние смятаме, че договора за Евратом е, обхваща всички е, видове трудещи се работници и в цялостно. Разбира се, не се готови сме да обсъдиме нещата допълнително с докладчика. Благодаря. И сега последни коментари. Е, е, вие ми зададахте въпроси, на които най-вероятно Джин Ламберт знае отговорите. Е, вероятно тя ще включи вашите възражения и предложения в текста и ще може да обсъди нещата с представителите на комисията. Изчерпахме дневния ред за сутринта. Няма, няма ги докладчиците е, за следобед, инак бихме, можехме да продължиме, е, но за това ви моля да бъдете тук. Точно в 3 е, часа ще започнем нашата работа в 15.